Goedemiddag. Goedemiddag, collega's. Добър ден, дами и господа. Бих искал да ви приветствам с добре дошли на последното заседание на нашите две комисии по бюджетен контрол и по бюджети преди началото на лятната почивка. Аз съм малко притеснен от това, че трябва да председателствам заседанието, тъй като нашият председател преди доста време вече беше избран за кмет на Неапол, но още не са го сме, е, заместили с някой друг. Да се надяваме, че през септември ще стане това. Поднасям извиненията на председателя на комисията по бюджети, който не може да бъде с нас а, днес след обед трябва да имаме съвместно заседание и двамата председатели би трябвало да бъдат тук, но аз ще председателствам от името на Комисията по бюджетен контрол. На теория се оказва, да, че трябва да работим от 3 до 4 часа. Два докладчика имаме, господин Кресла. Госпожа Кресла или господин Ревелини? госпожа Креслер и господин Ревелини. Разбира се, първа точка винаги е приемане на дневния ред. Не виждам някой да има забележки по дневния ред. В информационния бюлетин Кобо Инфо можете да видите работните езици. Надявам се, колеги, че сте си взели картите за гласуване, защото след няколко минути ще започнем да гласуваме. Освен това, предава се по мрежата нашето заседание. Така че ще ви помоля а, да използвате стоящия отляво на вас микрофон – Едно от първите е, точки е одобрение на протокола от заседанието и ще ви помоля, ако имате някакви възражения, да ги предадете до края на това заседание. Господин председател, искам една най-лична бележка да направя. Тази седмица държавните правителствени ръководители от еврозоната под подписаха договор за създаване на постоянен механизъм за финансова стабилност. Запознах се с този документ. Няма абсолютно нито една разпоредба в сферата на бюджетния контрол в договора, нито парламентарен, нито политически. Има единствено само участие на частен аудитор. Аз добре съм запознат с всички качества на частните аудитори, но смятам, че не участието на някой, някоя национална сметна палата или Европейската сметна палата или на някакъв друг надзорен орган е наистина неподходящо, меко казано. Между 700 и 800 милиарда евро за такава сума става дума и няма да има никакъв контрол, никакъв надзор, нито от национален парламент, нито от сметна палата. Това е крайно неподходящо. U hoort, collega Audi, dat u instemming hebt van de collega's. De heer Rubig heeft ook het woord gevraagd. Gaat het over hetzelfde punt of hebt u... Nou, Audi, взе думата от колегите. Господин Руби. Да, господин председател. И аз исках да отбележа, че имаме и нови регламенти относно прозрачността за, на лобирането. Ще имаме едно. Имахме по-скоро, им, имахме едно изслушване за е, европейските асоциации. Трябва да се създадат нови правила за прозрачност, за да може да има наистина законодателно основание за уреждане на тези проблеми. Добре, сега аз ви предлагам да запишеме това в протокола и да запишеме това в протокола, за да може координаторите да се занимаят с това. Аз съм абсолютно съгласен с казаното от господин Оди. Но какво можем да направиме? Трябва ли да се сезира правната служба на Европейският парламент, за да може тя да излезе със становище и под по този начин бихме могли да обсъдим становището на правната служба на следващото си заседание. Какво можем да направим? Какви са нашите правомощия? Председателят, благодаря Ян, благодаря за това положително и конструктивно предложение. Господин Ривелини? Господин председател, нека и аз да излеза с становище. Комисията по бюджетен контрол е една от най-важните комисии и последно време ние работиме по е, проблеми, които са от огромно значение за Европейския съюз и Европейския парламент. Така че много, много е странно колегата Демагистри, с който бе избрат, избран за кмет преди два месеца, все още не е подал оставка. Това не е редно. Доколкото знам, в края на юни той бе той дойде да председателства заседание на нашата комисия. Така че, господин председател, нека да обсъдиме въпроса по същество. Нека да помолиме нашия колега, т.е. бивш колега, да вземе решение. Какво смята да прави в живота от тук нататък? Той не може да бъде и кмет, и председател на а, комисията по бюджетен контрол. Вие председателствате тази комисия и, и председателствате чудесно, но не можем да нямаме официално избран председател. Благодаря, колега Ривелини, казва председателя. Записваме си казаното от вас. Правиме всичко възможно, за да решим този проблем в Алде. Надявам се, че нещата ще станат ясни и на следващото заседание на Комисията по контролен бюджет през септември ще продължиме нашата работа вече в съвсем нормални обстоятелства. Господин Мълдър помоли да запишеме в протокола че искаме да се обърнем към правната служба, така че ако колегите са съгласни, смятате ли, че трябва да се обърнем към правната служба, да поискаме... Госпожа Греслер, ви имате нещо да кажете? Да, съществува този европейски механизъм. Имаме гаранция за 60 милиарда евро. Просто искам да знам разполагаме ли с цифрите, как ще се мобилизират тези средства. Генералният директор по бюджета е тук сред нас, може би той да ни обясни за какво става дума, да навлезе малко в подробности по този проблем. Добре, значи всъщност вие задавате въпрос на комисията. В такъв случай да дам е, думата на комисията да отговори на госпожа Греслер. Господин Таверн. Благодаря, господин председател. Нямам пред себе си цифрите, но се говори за различни неща. 60 милиарда, споменати от госпожа Гресле, и бележките към отчетите, дават разбивката и цялата информация, включително движенията до момента на моя подпис, са записани в бележките към отчетите. Но не това има предвид господин Оди и тези 60 милиарда, за които той а, говори. А, не става дума за а, общностния бюджет. А, това обаче не а, намалява значимостта на казаното от господин Оди. А, да, всъщност трябва да направим нещо, нещо т.е. да се занимаем с този въпрос. Тези 60 милиарда как ще бъдат мобилизирани тези средства към днешна дата. Те не са мобилизирани, казва комисията, по друг начин, освен с бак-то-бак тези мерки. Всъщност става дума за отпуснати и предоставени е, взети е, заеми е, съобразно маржа 2011 година. Във всички случаи бюджета само в случай на необходимост се прибягва до бюджета. Но така или иначе, много бързо тази дискусия се осложнява и трябва първо да имате ясна представа и след това да се задават вече конкретни въпроси, нещо, което ще настане скоро. Той ще ни бъде предоставен документ началото на септември, след ще обсъдим този документ. И така, сега по въпроса на а, приемане дневния ред. Имате ли други бележки? Защото тази точка се превърна едва ли не в точка разни. Щом нямате, тогава преминаваме към точка четвърта от дневния ред с нашите двамина докладчици, госпожа Гресле, господин Равелини. Първоначално бяхме решили да се гласуват всички изменения, но тъй като гласуването е твърде сложно и има още неща, които трябва да бъдат доизяснени, ще бъде отложен гласуването някъде през септември. Все още нямаме дата за това обаче дата, на която могат да присъстват и двамата докладчици. Все още търсим такава дата, но във всички случаи това ще бъде през септември. Тогава ще бъде гласуван този въпрос. А сега имаме възможност за дискусия и ще дам думата на двамата са докладчици. ако те желаят това. Ако ли пък не, може да им задавате въпроси. Господин Ревелин, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Ако ми позволите, бих искал а, днес да а, мислим финансовите инструменти, да помислим за тях. Струва ми се, че а, това е една от най-важните, най-интересните точки, включително и за, поради това, което се случва напоследък дори тук, на територията на Стара Европа. Има се предвид два члена, 130 и 131 от регламента и членове 32c и следващите. И така че какво представляват тези инструменти? 130 член ясно посочва, че това са мерки, които позволяват да се помогне финансово на Европейския съюз за постигане на специфични стратегически цели. Благодарение на някои а, инструменти, като пуснати заеми, акционерно участие, и други. А, що се отнася и до а, някои други рискови инструменти. В много от случаите финансовите инструменти се отнасят за многогодишни програми. И а, за да събере а, средства, комисията възнамерява да пусне европейски облигации, еврооблигации. Комисията предлага Европейската инвестиционна банка да следи за прилагането на тези инструменти и по силата на договора и членове 38-39 на договора е натоварена тази банка с специфични правомощия. Именно това е институцията, която трябва да третира тези въпроси. Трябва да организира тръжни процедури, да прави предложения за предоставяне на концесии. Въпреки съгласието което се радва това предложение. Комисията все пак трябва да ни, даде, да ни предостави допълнителна информация, защото съществува един проблем. Казва се, че Европейската инвестиционна банка може да възложи като на изпълнител на някои от своите филиали такава задача без участието на парламента, защото Европейската инвестиционна банка е напълно независима. Това, ако се приеме, контролните механизми няма да са вече в ръцете на парламента, а ще зависят от рамковите споразумения по силата на член 131 Д така че като докладчици ние смятаме да предложим засилването, подсилването на тези мерки, така че да бъдат рационализирани спрямо правилата, които се прилагат, за да не се стигне до противоречия между изпълнението на бюджета от държавите членки и Европейския съюз. Освен това искаме да гарантираме подходяща роля на парламента на етапа изпълнение – така че да се установи дали политическите приоритети са изпълнени. Тоест да не се е, третира е, е, Европейската институционна банка, независимо от статута си, да не бъде третирана по изключителен начин, да не се ползва от изключителни правомощия да се спазват прецизни правила. Освен това искаме да бъде спазени правомощите на комисията. И освен това, напоследък се срещнах с представители на Европейската инвестиционна банка, на други финансови институции И във финансовия регламент, в главата за инструментите, за финансовите инструменти, трябва все пак да внесем известни промени. Например, да не се поддържат привилегировани отношения с Европейската инвестиционна банка, а и на касата за консигнации които а, да ползват също добри условия. Същевременно е, ние трябва да установим контакти с политическите институции в държавите, с регионите. Този процес може да се осъществи на базата на финансовите инструменти, е, включени в регламента. Това искам да кажа. Сега съм готов да отговоря на въпросите на колегите. Председателя, е, имате думата, госпожо Гресле. Благодаря. Благодаря ви. Бихме искали да говорим за неща, които господин Ревалини спомена, но да допълне още нещо. Мисля, че финансови инструмент също трябва да не намери място, защото много колеги се, са загрижени от факта, че имаме доста често тези прегледи. Миналата седмица Колегите от двете а, комисии по бюджета а, разискваха това с други комисии. Финансовия инструмент всъщност някакси няма да се използва в целия му капацитет. И ще трябва, който реши да го използва, да създава свой собствен вариант. Освен това, ограничава а, а, методите, с които можем да, си, да стимулираме нещата. И Джесика, и Джереми а, за двете се отнася. Джереми знаем, че след Франция, следващата много успешна държава, в това отношение Италия искам да поздравя колегите. Така че просто трябва много внимателно да разгледаме ситуацията такава, каквато беше а, с финансовите инструменти. Съобщението на комисията обаче няма да дойде преди есента, а настоящите документи и текстове, които ползваме, не помагат. Срещата, разбира се, между нас, комисията, съвета и сметната палата беше много полезен и се разбра, че много неща трябва да се а, уточнат добре кой е собственика на средствата, които се набират, ако нещо стане, ако всички а, си а, оттеглят средствата, освен Европейския съюз, какво става? Просто не, не е много добра тази идея. Освен това, финансовите инструменти, когато инвестициите а, са ангажирани над и надхвърлят далеч това, което е било предвидено, дали това би могло а, да привлече други средства и да бъдат използвани за проекти. Бенефициента не трябва просто а, да получава а, средствата, а да се следи всичко, което се разходва по необходими и правилния или не начин. Знаем какво стана през 2010-та, затова трябва да сме много внимателни в окончателното преглеждане на текстовете. Просто ме не смея да помоля комисията да актуализира данните, защото не знам какво ще излезе. Разбира се, можем да подготвим някои неща по време на съвместните си заседания, но а, като знам какво каза Сметната палата по отношение на 2010 година и финансовите инструменти, малкото неща, които, за които знаем, ми се струва, че не трябва просто да ги заличим. Не, а мисля, че трябва да създадем система на отчетност между Европейския парламент и комисията. Да знаем левериджа какво точно означава и как. Знаем някои неща, но не е достатъчно. Така, това се отнася до финансовите инструменти доста компромисни а, предложения има от 46-та страница, особено по делегираните актове. Що се отнася до тях, направихме цяла серия от предложения. Ето тази таблица тук а, показват общото ни разбиране. Аз се допитах до правната служба и а, Правната служба каза, че общото разбиране не е нещо, което може да се приеме в пленарна зала. То просто няма законодателен статут. Така че това е едно от нещата, които ще трябва някакси да покрием в тези правни инструменти. А по делегирането и пределегирането. Винаги, когато сме се сблъсквали с проблеми в тази сфера в миналото, винаги сме посочвали на комисията, че са необходими делегирани актове за тези финансови инструменти. Обаче, трябва да знаем какви са гаранциите на първо място. Що се отнася до първоначалната позиция, ние като че ли се поизместихме известна степен е, и мисля, че ако още се отдалечим, няма да имаме никакъв стимул да продължим с преговорите. Трябва просто да видим кои сфери са приоритетни и кои не са в финансовия регламент трябва да са покрити всички приоритетни зони, а не приоритетните ще трябва да а, помолим комисията да го от... направи. Доста големи отклонения има от тази позиция и имаме нужда трябва да сме сигурни, че имаме добра, здрава база, на която да преговаряме с комисията по финансовия регламент мога да кажа, че а, някои от нещата, промените, а, отиват доста далеч от това, което бяхме се споразумели през предишния период. Е, направихме някои концесии на комисията а, по отношение на езика, например, но ние не сме съгласни с идеята, че 100 милиона евро могат да бъдат е така премествани в бюджетни, между бюджетните пера. А, може би е много важно все пак малко да сближим позициите на отделните групи, да не се стига до екстремни ситуации. А иначе може би да преминем към 7 годишни бюджетни планове. но ние се опитвахме да формулираме някои проектотекстове, които да а, бъдат задоволителни за всички групи, но в същото време да са и добре структурирани. Така, аз бих предложила а, да приемете този компромис. Това е много важно. И много моля а да ни дадете мнението си веднага след края на лятната почивка. Имам две иск искания за изказвания. Някой друг има ли? Господин Фън, първо. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците за а, всеотдайната им работа при тази доста трудна материя, но те се опитват да постигнат компромиси между групите, което е похвално. Но имам въпрос по финансовите инструменти. За съжаление, е, Ивайло Калфин, който е нашия докладчик в Сянка, не може да присъства, но той ме помоли да, да направя следните коментари. Що се отнася до презентацията и прилагането на бюджета, а какъв ще бъде обхвата на финансовите инструменти и каква, как ще може да се получи информация по тези въпроси, за да може да се подпомогне увеличаването на инвестициите в Европа. Има някои други въпросителни, а, но а, Единият въпрос е дали е това няма, тези финансови инструменти няма да убият публично частното партньорство. А нещо друго, какви са вашите намерения? А, значи ще отложим за септември в комисията и след това следващото гласуване ще, е, ще бъде през октомври. А, смятате ли да имаме а, пълнокръвно гласуване на първо четене и ще да има а, официално а, становище на парламента при първо а, четене, аз бих препоръчал да преминем първо през първо четене и след това а, да започнем преговорите с а, съвета и комисията. Какво се опитваме да направим и ние и комисията да разграничим разликата между трансфери, които са политически значими и трансфери, които са само с цел за ускоряване на прилагането и увеличаване, да кажем, на гъвкавостта, но без никакво или малко политическо значение. 19 месеца след влизането в сила на Лисабонския договор, а, а, все още правилата като че и не се прилагат еднакво. Ето защо предложението е да направим една крачка назад и да не приемеме идеята, че може да има различни правила и а, за трансфери, които са повече политически по характер, спрямо тези, които са повече технически по характер. Въпросът е всъщност дали това е мъдро. А що се отнася до нашата работа? Подготвени ли сме по отношение на това да можем да поискаме и да дадем информация, огромните обеми от информация, които съществуват и идеята за опростяването не знам дали е толкова подходяща. Аз поне не съм съвсем сигурна. сигурен. А, да, много важна е та, то, границата между двете. И накрая делегираните актове. Що се отнася до а, измененията на докладчика, както потвърди госпожа Греслер, променят характера на общото споразумение, внася някои нови елементи, като например а, определяне на времеви граници и така нататък за делегирането. А, това е малко по-драматично. Като че ли преди една година се разбрахме, че ако се промени а, същността ще трябва това да бъде потвърдено от политическите групи и а, да се проведат преговорите по делегираните актове. Иначе това ще бъде едно политическо предизвикателство за нещата, кои, по които вече сме се споразумели. И аз ще съм много щастлив, ако получа отговори на тези въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Ферм. Госпожа Брантнер, имате думата. Вие сте докладчик с комисията АФЕТ. Благодаря на докладчиците и по-специално на госпожа Греслер. Нашът, в нашата група а, искаме да има една нова формулировка на рисковете от грешка. Що се отнася до трансферите, Съгласна съм с казаното от господин Фарм. Трябва да има разграничение между двата вида трансфери и да го обсъдиме. А колкото до финансовия инструмент, ако има нови елементи, разполагаме с време, добре е да ги обсъдиме. Сега имаме няколко въпроса. Член 31 и прозрачността. Ако добре ви разбирам, компромиса е, че нещата ще се определят сектор по сектор. А, има сектори, в които нещата са по-малко прозрачни, други, в които няма. Така че въпросът е как смятате, че няма да можем примерно в селското стопанство да има достатъчно прозрачност, а пък ще има в други или че просто дали самите сектори трябва да определят доколко са прозрачни или не и така нататък. И колкото до член 34 изменение 49 е, не е, това изменение не е същото като трето на Афет. Има е, всъщност една а, една разлика. Става дума за данни свързани с пола, но много ви моля, нека тези две нека тези две думи да, да, да присъстват в изменението и да видим как ще го гласуваме. Изменение 375 е доста ограничително само по себе си. Се има едно изменение 11, което е на АФЕТ и което е по-широко обхватно. Може би е, трябва да гласуваме 11-то преди е, другото, преди 375-то, но вие трябваше да решите. И още нещо. Член 54. Конфликта на интереси. Тук се говори за правилата, които се прилагат и така нататък. Е, и ни видяхме, че не става дума точно за правилата, просто трябва да видим за, защо са променили формулировката. Това са нашите въпроси. Благодаря, Франческа, за тези въпроси. Йенс Гайер. Благодаря, господин председател. Аз не съм Франциска, съм Францеска. Извинявайте. Сега, благодаря ви за възможността да взема думата. Наистина се радвам, че няма да гласуваме днес, а да ще имаме възможност наистина да прецениме последиците от внесените изменения. Сега нека да кажа няколко думи по принцип за финансовите инструменти какво на практика желаеме. Аз от две години работя по този проблем. И готов съм да бъда ре, ревизор, но аз по принцип съм а, предимно специалист и привърженик на обществено-частното партньорство. В Германия се смята, че това може да реши всички проблеми. Партньорство между публичния и частния сектор се изключва само обаче, ако е, средствата, които идват от частния сектор, са добре гарантирани и защитени. А обаче, ако искаме частния сектор наистина да участва в а, финансирането на различни дейности в различни сектори, трябва да се предвиди подобен механизъм. Частният сектор иска защита, за Е, и в В противен случай просто няма да имаме партньори. Това е един така по-скоро политическо осветление на въпрос. Тоест, ако искаме да имаме партньорство с честния сектор, трябва да вземем съответните мерки. Второ, това партньорство в никакъв случай не задейства нещата по-бързо, защото пред партньорството е успешно само ако всички проблеми са решени предварително и са залегнали в договор. Инак се оказваме пред съдилищата. Така че трябва да има едни, едни много подробни, точни, е, разчетени преговори. Всички спорни и въпроси да бъдат предварително решени, т.е. просто да бъдеме, да, нашата позиция да бъде бетонирана. Защото ако бързаме прекалено много, е, рискуваме да се окажеме подведени под отговорност пред е, съдилища, пред частни съдилища, с е, жалби. И това в никакъв случай няма да е, осигури една сигурна основа. Сега, трансферите. Е, подкрепяме компромис номер 8, който според мен е много добър. Започвам отдолу нагоре. Точка втора, абзац 7. Тук според мен има проблем с разбирането, с тълкуването. За, за какво говорим тук? За неизползваните е, кредити, неосвоените кредити? Тоест, да се връщат пари на държавите членки. Ние не искаме такова нещо. Докато във втори, втория параграф започва с думите in case. Дали това е записано в договора? Питам в момента, питам и докладчика, и комисията. Става, става дума за параграф 7, точка 2. там е, текста in case, no budget и така нататък. Какво? За какво говорим тук? Примерно, някакво, някакво бедствие, някакво, ем, някаква авария, а парите са свършили. Какво ще правим в такъв случай? За това ли става дума или за средствата, които се връщат на държавите членки? Просто не ми е ясно за какво говорим в този параграф. ако, ако няма, ако не намериме необходимите средства, когато трябва да посрещнем разходи, какво казва докладчика? Докладчика казва, че ще вземем тези средства от следващия бюджет. Така ли? Това е уст, устното, устния компромисен по член 23, така ли? Така, значи средствата, средствата ще ги вземем от следващия бюджет, т.е. има антиципираме. Но не съм, не съм убеден, че имаме право да правим това по силата на договора. И не ми се ще да бъдем подвеждани под съдебна отговорност. И тогава да претърпиме наистина едно крушение. Що се отнася до подробните трансфери? Бих искал да допълна казаното от Гърън Ферм. Ривелини и Креслер. Чакайте, извинявайте, сега търса тук в документа. Значи става дума за а, едно А. Значи според а, докладчиците се приемат едни правила и се премахват други в Б, а в точка Д компромисното изменение, т.е. Транс, транс, транс, транс, транс, трансфер между части с цел е, с, при, при тези цели. Какво точно имаме предвид с думата purpose на английски? Тези цели, е, какви са тези цели? Просто не, аз не, не разбирам, не разбирам какво искаме да кажем в тази точка. Става дума за точка 1 Б. Какво искаме да постигнем? Какво точно, какво точно имаме предвид? Благодаря ви. Други колеги искат ли да вземат думата? Имате ли бележки? Имате ли коментари? Господин Либерацки. Що се отнася до финансовите инструменти, слушах презентацията на господин Ревелини и искам да кажа някои неща във връзка с казаното от господин Гаер. Ние в парламента искаме да се наберат повече средства и искаме да дадем правомощия на Европейската инвестиционна банка да разполага по съответния ред с тях. Но ако това стане така, какво ще ни струва ползването на тези финансови инструменти? Може би ще трябва да се организира търг и да определим друга банка, която да можем да контролираме. Как тези инструменти се включват в идеята за еврооблигациите, която се предвижда като дейност за следващата финансова перспектива слушайки доклад, и четейки докладите и на двамата, виждам, че се една от целите е и гъвкавостта да се увеличи. Но в момента, в който имаме едно предложение за трансфер на средства от едно една глава на бюджета в друга и съответно от едно перо на друго, дали това пък няма да стане твърде гъвкаво. До миналата година трябваше да се справяме с една доста драстична пропаст между това, което а, беше включено по перата в бюджета, за да а, бъде разходвано и големите неразходвани средства. С други думи, искам да знам дали пък няма най-сетне финансовите инструменти да помогнат по-добре да се възползваме от фондовете и дали нашия капацитет за контрол ще бъде запазен или още по-добре увеличен. Благодаря. Благодаря. Има ли след това други желащи? Добре, господин Милдер. Благодаря, господин председател. Аз вече казах, че наистина уважавам а, упоритостта на Ингеборд Креслер, но имам един въпрос към нея. Една от основните дискусии по бъдещата финансова рамка е какво да правиме с неразходваните средства. Аз предложих едно изменение да тези средства да бъдат вкарани в общия резерв и докладчика предлага да не е така. Аз, пред, аз, пред, аз предлагам да имаме една дискусия и когато имаме а, средства, които са неразходвани, тези средства да бъдат отново пренасочени към същата цел по-нататъка. И за, и за това тези, тези, тези средства да бъдат а, причислени към общия резерв. Благодаря, Ян. Има ли други колеги, които искат да вземат думата? Дали пък Европейската комисия иска да е, отговори на въпросите? Да, благодаря ви. Благодаря, господин председател. Няма да правя дълго изказване. Мисля, че споменатите е, елементи, аспекти, е, казани от до тук, е, включват някои от затрудненията, с които се сблъсква и комисията. Но искам да подчертая едно-две неща. Първо, по отношение на сроковете. Отбелязвам си сегашната ситуация, отбелязах си също така и факта, че парламентът смята гласуването да се проведе през септември, за да се приемат измененията към текста и после проекто резолюцията. За нас е важно, и това сме го посочвали многократно, важно е да се постигне политическо споразумение между съвета и парламента до края на годината което не е случайно желание. Не е случайно, защото ни трябва яснота, да има яснота за по-нататъчния път, а именно разглеждането от парламента и от съвета на всички предложения в сектора, които ще бъдат представени от комисията между септември и края на годината в този период. Така че ако искаме да има приемственост между секторното законодателство и финансовия регламент, трябва да знаем точно, прецизно на какви основи ще се опрем. Това е особено важно за да постигнем целта опростяване, така че бенефициентите да могат да работят с упростени и общи правила. И а, наистина този въпрос, свързан с сроковете, е изключително важен за комисията. Повтарям го отново. А, свързано е с ефективността, а не поради някакви бюрократични причини. А, и не с амбицията да изчистим някоя тема, възможно най-бързо. Втория въпрос, свързан с финансовите инструменти и трансферите. Имам и някои е, бележки по делегираните актове. По финансовите инструменти. Целта, която си поставяме, е, която всички си поставяме според мен, е да се умножат резултатите от средствата, с които, бюджетни средства, с които разполагаме, именно чрез финансовите инструменти. Както това беше подчертано от изказалите се, особено важно е тези инструменти да могат да се използват, да бъдат управляеми. Ако сме със свързани ръце, трудно можем да ги управляваме и е ясно, че дейността ни ще бъде силно ограничена. Ако искаме да използваме инструментите, а, това е, имам предвид еврооблигациите по-специално или обвързаните с проекти облигации, е, е необходимостта да се компенсират недостатъците на пазарите, защото ние работим с пазарите, с финансови институции работим. И най-важното или едно от най-важните неща за тях е сигурността и е, всъщност е, това, което може политическата сфера да допринесе е по-голяма сигурност, така че те да направят необходимата крачка и да се включат е, в съответните инфраструктурни проекти чрез съответните гаранции и в рамките, които са предвидени от европейския бюджет чрез някои инструменти, не задължително нови и класически известни от преди. Споменаха се някои инструменти, които не са толкова ефективни. Всъщност имаше се предвид, имаха се предвид инструменти, използвани при споделеното управление, а това е по-сложна процедура, от пряката. И през последните години много държави членки трябваше да адаптират националното си законодателство, за да могат да прибегнат до тези инструменти. Тези пречки, доколкото ми е известно, бяха преодолени. Няма да навлизам в подробности свързани с измененията по финансовите инструменти, но това, което искам да кажа тук, моето послание е да избегнем закостеналостта, да проследим какво е направено с тези фондове, но ако подхода е насочен към подобна липса на гъвкавост, трябва да изоставим тези инструменти. Не можем да развиваме риска от една страна, а ние да използваме закостенели мерки. Бяха постигн... Беше постигнат напредък при трансферите. Но бих искал да се върна на въпроса, който отново беше повдигнат. Защо в контекста на ревизирането на финансовия регламент трябва да се връщаме към разпоредби, премахнати в полза на по-упростени и които наистина бяха резултатни и удовлетворяха всички. Трудно ни е да разберем защо трябва да се върнем срока 6 седмици, след като имахме 3 седмичен срок, който удовлетворяваше всички. Самата история на трансферите показва, ако имам предвид последните 10 години, че не е имало проблем. Става дума за десетки-десетки трансфери. Имало е някакъв проблем с три от тях. Така че много нисък е този процент. Така че наистина къде е това опростяване, към което се стремим? По отношение на делегираните актове и тук има напредък, но трябва да спазваме споразумението постигнато между институциите. Това е от основно съществено значение. Това бяха, господин председател, моите коментари. Повтарям, от страна на комисията можете да разчитате, можете да разчитате на нас. В рамките на възможното ние ще ви гарантираме нашата подкрепа. Установявам, че наистина се провежда истинска дискусия по измененията ще участваме и в работата на съвета, така че да сближим позициите на двете институции в рамките на ролята на комисията при процедура за вместно взимане на решение. Благодаря ви. Благодаря, господин Жажан. Разбирам а, езика на тялото на колегите. Виждам, че някои се смятат леко засегнати и наистина много изразително беше изражението на лицето на госпожа Гресле. Бяха зададени няколко въпроса. По 8 точки ни трябва отговор от съдокладчиците. Бяха зададени няколко въпроси по финансовите инструменти, по партньорствата публичен-частен сектор, по делегираните актове, по прозрачността. Имаше въпроси свързани с конфликта на интереси. Господин Милдер попита какво ще се случи с неизразходваните средства по списъка за гласуване и въпроса с сроковете. Вероятно края на септември ще се проведе гласуването, но господин Фен поиска, а, попита а, докладчиците какво мислят за споразумението при първо, на първо четене. Мисля, че направиха резюме на доклад. Дамите първо, госпожа Гресле. Благодаря. Искам да започна с господин Фем по процедурата. Ние като докладчици сме много отворени. Действително, времето не е достатъчно. Генералният директор не знае дали ще успеем да приключим тази година. Ако искаме да имаме истинско първо и второ четене, едва ли ще свършим тази година. Става дума за това да сме а, убедителни, да отразим това, което искат колегите. Можем да проведем по-рано второ четене. Може би ще се опитаме да преговаряме с съвета. Има някои доста шикотливи неща в компромисния пакет. Има нови изменения, представени от секретарията на Комисията по бюджета, от господин Берге, господин Мелдер спомена. Също остава открит въпроса за неизразходваните средства. Имаме доста изменения, които приехме в тази връзка. Трябва да ги приемем а, а, като основа за преговори, да видим какво ще излезе. По какъв начин да бъдат третирани, в коя част а, на бюджета. Трябва да се решат тези въпроси в съвета. Унези от вас, които са запознати с работата на Комитета по мониторинг на, на ОЛАФ, знаят за какво става дума. Не считам, че трябва да си губим времето и силите след гласуването в пленарна зала ни съветват да оставим отворена резолюцията, да започнем дискусии с съвета, така ще направим. Ще видим какво е възможно, какво не е. Ще се опитаме да приключим след това. Въпросът е дали да обвържем въпроса с многогодишната финансова рамка или не, като се има предвид сложността на въпроса. Има много важни неща, свързани с пакета. Нещата няма да стават по-лесни с течение на времето, а по-сложни. Затова трябва да сме максимално открити, отворени, за да получим максимално възможното. За финансовите инструменти има финансови инструменти, които се развиват доста добре. Те са инвестирани в данъчни обежища, но би трябвало да има някакъв по-строг надзор върху тях. Дори самата комисия не знае какво точно става с структурните фондове. Обедена съм, че господин Донжон не знае кой знае какво. Трябва да се събере детално информация. Когато се прие регламента, нямаше правила за финансовите инструменти. Имаше а, 5 милиарда евро. Когато давахме освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2010, щеше ми се да знам нещо по въпроса. Ние не трябва сега да се опитваме да приоткриваме топлата вода. Работим на базата на документи от комисията и понякога аз имам съмнение дали изобщо сме се задълбочили в проблема, който разглеждаме. Съветът трябва да... Съветът получава повече информация, отколкото парламента. И затова чрез съвет аз получавам повече информация, тъй като съветът е по-добре информиран. Искам да кажа няколко думи за трансферите. Може би, Янс, бихме могли двамата да обсъдим въпроса има връзка с бюджета, не само с това, което е останало. Говорим за средства, които се а, местят през годината, защото нещо не е потръгнало. Седмо изменение е стария текст на финансовия регламент с някои нови елементи. Това са неща, които вече сме разглеждали. И тук сме се опитали да постигнем нещо по средата – между това, което е възможно и това, което искаме. Разбира се, искаме да защитим правата на Европейския парламент. Съществената промяна е свързана с праговете, с процентите, също договореността за 6-седмичния срок като общо правило. За нас е много трудно като парламент да се вместим в срок от 3 седмици. Комисията по бюджетен контрол няма толкова редовни срещи и затова за нас е по-добре да имаме срок от 6 седмици. Това се вмества по-добре в работния ни график. Освен това, трябва да държим сметка и за писмения превод, защото искаме документите да не са на разположение само на един или на три езика, а на останалите езици също, за да може по-лесно да се разглеждат. Разликата е между 23 и 24 член е премахната. Това е нещо допълнително. Има 100 милиона плащания. Това изглежда доста висока сума. Предвиждаме по-леснена процедура. Очакваме да получим повече информация, и да видим дали ще имаме основание да изразим възражения. Аз бих искала да имаме такава възможност, ако се налага. Иначе в работния документ от 21 юни сме предвидели такава възможност. Това е работният документ за трансферите. В тази връзка сме работили много бързо. В различие от това, което стана между споразумението от 2009 и сега, работим с по оскорени темпове. Високо ценим това, което направи комисията. Предложението за 2010 позволява на комисията да направи преместване на средства в бюджета на дадена генерална дирекция автономно. Когато го, говорим Ако нещата остават е, така, едва ли ще е необходимо изобщо да имаме е, бюджет. Става дума за много по-малки суми, които е, се прехвърлят от едно перо в друго. Ние настояваме да сме логични, последователни. Друг въпрос, който можем да разрешим на двустранна основа – Относно административното упростяване, договорено с правната служба, доклада на САЯ беше гласувано с голямо мнозинство в пленарна зала. Искам да помоля всички да се запознаят с постигнатата договореност. Действително не се разглежда проблема, който разглеждаме. В точка 2 на тази договореност се посочва колко продължително може да бъде делегирането на правомощия. Ние държим на срок от 3 години. Това съответства с времето определено в финансовия регламент, който се хармонизира на всеки 3 години. Т.е. трябва да има последователност. Не можем да променим правилата за финансовия регламент на всеки 3 години и да има делегиране на правомощия извън а, срок от 3 години. Така че нека всички да се запознаят с а, тази обща а, договореност. Аз помолих господин Лене, като председател на Комисията по правните въпроси, да разгледа този проблем. Опитах се да изготвя една таблица, какво предлагаме ние, какво предлага комисията, има и анотации от службата за съвместни вземане на решенията на парламента. Няма нищо, което да не е допуслимо или не е разрешено. Но с дребен шрифт, като прочетете дребния шрифт, ще установите каква е позицията ни като парламент. Ние не трябва да разглеждаме тази обща договореност като решаваща всички въпроси, като аргумент, който въжи за всичко. Въпроса на Франческа за гласуването трябва да го проверя. Ще ти изпратя член, ще ти изпратя имейл, членът, който се отнася за надзорния орган по защита на данните. Разбира се, ако всеки прави каквото си иска в този парламент, ще стигнем до хаос и няма да се публикува повече информацията за фонда за селското стопанство. Има решение на Съда на европейските общности, свързани с обнародването и ние трябва да работим на базата на това решение. Службите на комисията проявяват интерес към обнародването, това е в техен интерес, за това в крайна сметка не бива да допускаме да загубим това, което сме постигнали с толкова труд в миналото. Господин Либерацки представи, както винаги, интересни идеи, за които благодаря. В много области имаме много по-занижени функции на контрол, отколкото предви. Въпросът е отколко още контролни функции сме готови да се откажем доброволно. Имайте предвид отново, че докладчите са много отворени. Ние ще разгледаме вашите въпроси, запитвания, свързани с списъка за гласуването през време на вакансията. Аз ще проверявам редовно имейлите си и ще се радвам, ако на някои от следващите ни заседания в началото на септември е, и на една от страсбургските сесии да разрешим окончателно някои от оставащите въпроси. Благодаря ви, господин Ривелини. Благодаря, господин председател. Госпо, госпожа Греслер беше много изчерпателна и много ясна. Тя също е, привлече нашето внимание към един важен проблем. Ще отложим гласуването за септември, така че бихме могли да се върнем към много към важните аспекти на проблема. Сега нека да отговоря на зададените въпроси. Последния. Последното твърдение на комисията. Представителя на комисията спомена финансовите инструменти и каза, че финансовите инструменти не трябва да бъдат ограничавани, те трябва да бъдат ефективни, прости, а не да бъдат в а, една твърда обвивка, да бъдат трудни, трудни за управление. Аз обаче искам да се върна към казаното от госпожа Греслер. Комисията на практика се опитва да промени документа от 2010 година. Ние не искаме да налагаме усмирителна риза на инструментите. Ние имаме нужда от достатъчна информация, за да можем да работиме ефективно. Просто в противен случай няма да бъдем в състояние да работим ефективно, така че очакваме да постъпи колкото се може по-бързо необходимата информация. И да се пренасочат или пре пренасочат средствата, според, според мен не, не, не е справедливо, защото по този начин на практика ще ощетим някои региони и някои структури. От друга страна, съм съгласен с е, колегата. Компромис 7, член 23. Нещата трябва да се проверят, да видим дали има дали нещата съответстват на разпоредбите на договора. Може би наистина ще трябва да гласуваме изцяло на първо четене целия документ, за да можем да стъпим на здрава основа за преговорите. Що се отнася до другите въпроси, госпожа Гресло отговори изчерпателно. Що се отнася до трансферите, ние от една страна разграничаваме ускоряване приложението на процедурите и практическите мерки. Но ако искаме, разбира се, да отидем по-далеч в разграничението, сме готови да приемеме всички предложения, които биха били направени от колегите. Благодаря, господин Ревелини. Сега всички ли колеги, които зададаха въпроси и са получили задоволителни отговори. Госпожа Гресле. Да. Сметната палата също е тук сред нас, може би и те да кажат нещо и да споделят своя опит с, от приложението на финансовите инструменти за 2010 година. Добре, обръщам се към представителя на Сметната палата някои представители, те по-скоро някои е, ще поеме ли отговорността да отговори на госпожа Гресле? Въпросът беше за регламена за 2010. Може ли да повторите въпроса си, ако обичате? Mevrouw Grissel, stelt u de vraag nog eens opnieuw die Erfahrungen mit den Finanzinstrumenten im Jahre 2010? може, би, моля ви, повторете въпроса да се сподели опита от приложението на финансовите инструменти за 2010 година, за да можем наистина да разполагаме с необходимата информация. Сега разбрахте ли от Сметната палата какъв е въпросът? Не мога да навляза в много подробности по този въпрос. Мога да говоря в малко по-общ план. Много от измененията са политически условия за използването на финансови инструменти. За Сметната палата е много важно да имаме силна рамка на отчетност за използването на финансови инструменти. Ако има разпоредби, е, свързани с е, регламентирането на финансовите е, инструменти, е стъпка напред, но не е особено голяма стъпка напред. Бихме искали да има една по-добра, по-силна рамка. Госпожа Греслер каза по-рано да е ясно на кога става прехвърлянето на средства на получателя, колко време тези средства са на разположение на Съюза, как се какви срокове се харчат тези средства. Чрез финансовите активи може да се създават активи, вместо да се харчат средства, което осложнява бюджетната рамка. Освен това, трябва да сме наясно по-нататък и за резултатността, за какво са използвали тези средства, какви резултати са постигнати с тях. Мисля, че тук има общо разбиране. Това са проблемите, които бихме искали да се разрешат. И нашият опит показва, че още не сме стигнали до този етап. Предложенията във финансовия регламент са добре дошли, но бихме искали нещо повече. Благодаря. Eh, добре. Виждам, че госпожа Гресле е удовлетворена от отговора. Има ли други бележки? Няма. Добре. Благодаря на всички участвали в дискусията. Мисля, че направихме крачка напред. Вероятно на 29 септември в Страсбург, понеделник вечерта, е, ще се проведе гласуването, но подлежи на а, е, уточнение на потвърждение. Господин Ревелини. А, моля да ми извините, господин председателю. А, това е шестата или седмата дата за гласуване, която ни се съобщава. 26, 27, 29 все пак дайте ни някаква окончателна дата, с която да се съобразим, иначе ще се побъркаме всички. Проблемът е, казва председателят, че секретариатът се стреми и прави всичко възможно да осигури присъствието на двамата докладчика. Това е елементарно уважение към тях, които извършиха най-съществената работа. Така че предлагам преди лятната почивка да изберем дата, ще ви бъде съобщена писменно по почтата и ще приемем тази дата. Така, сега закривам местното заседание бюджет, бюджет и бюджетен контрол и се връщаме към дневния ред на Комисията по бюджетен контрол. Две минути ще ви предоставя така че тези, които не искат да останат, е, да напуснат залата, иначе няма че да можем да проведем гласуването. Две минути.